la президента. Председател. Buongiorno, la seduta è aperta. Добър ден, е, е, е, продължава заседанието. По първа точка от дневния ред за днес е устен въпрос към комисията по правила за само един брой ръчен багаж на пътник, въведено от някои авиокомпании. И незабавно е, давам думата на господин Симсън, който разполага с 5 минути, за да ни запознае с темата. Господин председател, е, има ли смисъл да започваме при положение, че комисари още не е дошъл?